Uh, um, Уважаеми госпожи и господа, моля ви да заемете местата си. Е, имаме изключително изтъкнати гости днес, които ще участват в нашите разисквания, така че много ви моля да започваме работа. Мисля, че има достатъчно места в залата за всички. Lots of interesting, interesting and well-known people. Виждам много лица, които познавам от света на търговията на Древно. Приветствам ви на откритото заседание на нашата комисия. Особено горещо приветствам to our minister, to minister uh, I have to find you here today. I don't know why. I've, uh, Mrs. Norikiena. Госпожа Норикиене, много внимавам добре да произнеса вашето име, госпожо. Вие представлявате литовското председателство и разбира се, приветстваме господин Мишел Барние, който винаги много енергично и сърцато е участвал в нашите заседания. Сега ще обясня как ще протече нашето заседание. So, um, Uh, so anyway, um, let's, um, uh, let's just, uh, if I'm just going to make a few introductions. Позволете да кажа няколко встъпителни думи. Виждате, че имаме и постер, който в момента се излъчва на екраните. Приветствам всички, които ни гледат и слушат в интернет, всички, които се интересуват от въпросите на търговията на дребно и пазара на дребно. Освен това, този месец е много специален, месеца на Съединния пазар. Аз също в сряда имах специално изказване по този въпрос – много работа се извършва от нашата комисия по тази тема с цел подчертаване значимости на активния пазар на дребно и неговата роля за вътрешния пазар. Изключително голяма е ролята на този сектор изключително важен и за нас, когато говорим за защитата на потребителите, защото обикновено потребителите, когато влизат в контакт с продукта, който искат да закупят във веригата, търговската верига, винаги в крайна сметка се срещат с търговеца на дребно пазара на дребно. Тук, разбира се, много голяма е ролята на доставчиците, на цялата организация на веригата на доставка, всичките системи за управление са изключително важни. Процесите, които подпомагат покупките, поддържането на качеството, наблюдението на пазара, въпросите свързани с защитата на потребителите изпазването интересите на потребителите, всичко това има много голямо въздействие върху сектора пазар на древно. Затова той винаги ни е вълнувал. Това е първата ни кръгла маса на тази тема под заглавието по-ефективен и конкурентно способен пазар на дребно в Европа. Благодаря и на госпожа на Мария Кораца Билт, която подготви първия доклад по тази тема. Благодаря и на Денис Деян, който, говори по, който по-настоящем работи по сегашния ни доклад. Благодаря и на госпожа Рюле, благодаря и на останалите колеги, които ще се присъединят и по-късно. Замисълът на днешното събитие е да поканим различни участници на пазара на Дребно и да дискутираме някои ключови въпроси. Премахването на пречките, доставка, свобода на доставката, избор, след което ще се спрем и на търговските взаимоотношения, свързани с почтенност и отговорност при доставките. Тук ще имаме предвид различните спогодби и споразумения, както и други различни теми. Много се радвам, че тук е и нашия екип. По-късно колеги ще могат да вземат думата по този въпрос. Това са много важни аспекти от така обявената тема, което пък е свързано с мисията на нашата комисия и връзката ни с гражданите. За да могат и те да задават въпросите, имаме в момента онлайн възможност за това чрез Twitter може да се използва символа хаш и а, тогава ще можете в, а, да задавате в активно време вашите въпроси и коментари. Те ще се появяват на екраните пред нас. Аз като председател ще следя и ако се появи интересен коментар и въпрос, а, със сигурност ще го подложим на разискване, но всички ние ще можем да четем въпросите си, а вие ще можете да чувате онова, за което говорим. Това е първо. Второ, по отношение на начина на организиране на нашето нашата кръгла маса. Ако имаме време, ще можем да поканим и други оратори, освен гостите, които сме поканили. Ще може да има възможност и за спонтанни изказвания, така че да могат максимален брой желаящи да вземат думата в разискванията. Това са всичките организационни съобщения, които исках да, да ви е, направя преди да започнем. Анна Мария ще говори е, около 5 минути. Тя ще бъде първия ни оратор, след което се обръщам към вас, госпожо министър. А разбирам, че вие ще говорите малко по-късно. преди това ще бъ... комисар Барние ще говори, след това господин Де Йонг, след което ще дадем думата на първата група от експерти и ще ги представя, когато им дам думата малко по-късно. И така, на Мария, имате думата. Благодаря, благодаря, Малкън, благодаря за изключително голямата ви подкрепа през всички тези години. Благодаря за помощта. Приветствам и вас, комисар Бание. Добре дошла, госпожо министър, уважаеми колеги, уважаеми оратори, гости и всички вие в залата. Приветствам ви и благодаря за интереса по темите, в които работим, свързани с растеж, заетост, способност за закрила на потребителите. Много се вълнувам, че успяхме съвместно да започнем тази кръгла маса. Наистина, вероятно сте съгласни, че това е ясен знак, че ние сме готови да работим заедно като парламент с комисията, с съвета, за да може пазарът на дребно да бъде в центъра на нашето внимание. Това е сектор, който заслужава своето достойно място. Така че това е вашия форум. Вие следва да бъдете спокойни, че вашия глас ще бъде чут. Трябва заедно да решим как да подходим, какво да правим съвместно и да се ангажираме, за да работим за свободата бихме искали законодателството за единния пазар да бъде въведено коректно в Европа, да се премахнат ограниченията и пречките, така че в крайна сметка 500 милиона потребители да имат достъп със свободен избор да стигнат до пазара на дребно със своите средства. Съответно имаме нашите екологосъобразни отговорности и лоялност. Искаме да се конкурираме лоялно. Искаме да работим съвместно, господин председателю. Миналата седмица беше една много важна историческа седмица за нас. Участниците наистина приветстваха подписването от 450 директора от пазара на дребно и цялата верига на доставката, платформата, това е една доброволна инициатива за взаимоотношенията стопански субект с стопански субект. Радвам се, че и колегите от земеделския сектор са също тук и могат да изслушат нашите разисквания. Все още има съображения, които трябва да устраним. Трябва да работим съвместно с комисията относно оценката на въздействието и заедно да разрешим проблемите. Господин председателю, ще спра тук, за да може да оставим време за ораторите и да ги изслушаме и с радост призовавам всички да участват в разискванията. Надявам се, че дебата ще бъде открит. Благодаря ви. Благодаря ви. Е, ето виждате, че имаме вече Twitter съобщение това е, е начина по който можете да ни пишете. Благодаря, е, госпожо, за уводните ви думи. Сега давам думата на вас, е, господин Бърние. Това е един съвместен форум, който провеждаме съвместно с комисията. Благодаря за вашето сътрудничество. Merci, Malcolm, благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Поред причини съм щастлив да присъствам поне в началото на тази кръгла маса, форумът, където може да изразите вашите критики, идеи и предложения по покана на председателя Харбор и госпожа Кораца Билт. Искам да приветствам упорството, с което тя отстоява тази тема и държи тя да остане в дневния ни ред. Така не се чувствам сам. Това е изключително важна тема. Искам да приветствам и госпожа министър Нори Киеме, която е много активна в областта на вътрешния пазар и да приветствам ефикасността, е, участие на литовското председателство и депутатите, които присъстват, особено господин Де е, които ще се изразят, е, ще изразят своето становище. Както каза господин Харбър, е, това е изключително важна тема за вътрешния пазар. От понеделник започнаха да текат четирите седмици публичен дебат в интернет. За първи път Европейската комисия изявява желанието си интерактивно да получи критика, предложения, идеи по големите теми, свързани с вътрешния пазар, един подход отдолу нагоре, обърнат към всички региони в Европа. Имаме 24 платформи на 24 езика и това е, е за първи път за да не се е, сблъскваме с препятствия от езиков характер, имаме теми за инвестиция и заето, социални права, цифров пазар, отношенията на гражданите с техните банки, четири огромни теми, важни за вътрешния пазар. И съм много щастлив, Мария, че днешният форум се вписва в този месец на диалога чиято цел не е само да обясним ние какво полезно сме свършили, комисията е, винаги се опитва да върши нещата добре, не винаги е добре разбрала. Тя внася текстовете си в парламента и в съвета на министрите, те ги подобряват, но след това тези текстове, които съдържат идеи и проекти, трябва да бъдат оспорени, критикувани, подобрени, защото ние не държим, не сме държатели на висшата мъдрост. И е много важно да дискутираме по това. Но извън месеца, посветен на единния пазар, да не забравяме, че в момента а, продължаваме да живеем в условията на економическа или економически кризи. Макар, че взехме правилните мерки за да върнем Европа в правия път, приехме, почти сме привършили финансовия регламент, е, подобрихме управлението на еврозоната, помагаме на всяка държава членки да управлява правилно държавния си бюджет, така че основите на економика са е, заздравени и тя може да се възобнови. Но това е само първа, но, но основната битка днес е връщането на конкурентоспособността, растежа и заетостта това искат хората. И точно в тази битка за, за растеж, етост и конкурентоспособност трябва да участват всички граждани, всеки регион, всяка територия. Заявявайки това мое лично дълбоко убеждение, искам да посоча, че економическата област, която ще обсъждаме днес, е изключително важна – защото тя представлява 6 милиона малки, средни, понякога големи предприятия, обединяващи 18 милиона работни места и засягащи всеки гражданин, предприятие и район. Този сектор е един от двигателите на економическия растеж, трябва да остане такъв и да подобри своята позиция. Не можем обаче да си затваряме очите пред новите предизвикателства, пред които са изправени предприятията от традиционния сектор. Е, и едно от тях е електронната търговия. Трябва да подкрепим развитието и отчитайки някои основни принципи. Търговците на дребно са нещо много повече, отколкото един интерфейс между доставчиците и потребителите. И точно в този дух от името на Европейската комисия я през а, януари лансирах план за действие за търговията на дребно, съпъснан с препоръки и идеи, предложени от Мария Кораца Бил, перспективи за развитие на отрасъла и очертаване на препятствията и трудностите в някои области започнахме осъществяването на този план. Беше създадена група на високо равнище за търговията на Дребно, която ще разработи в подробности стратегията и в която ще бъде създадена много бързо и първото и заседание ще се състои през декември. Целта е тя да даде информация на комисията и да й помогне да, да направи една критична преценка на нашите предложения и насоки. Кръглата маса, която откриваме днес и тази работна група на високо равнище за конкурентоспособността и търговията на Требно, която скоро ще бъде създадена, както и форума на високо равнище за а, снабдителската верига, а, не се създават за институциите. Институциите са в услуга на економиката и се опитват да е, изкуват законите, които да е, направят системата по-благоприятна за економиката и потребителите. Тези форуми са зададени за потребителите, за търговците на дребно и за доставчиците, за да може те всички заедно да е, преодолеят някои препятствия и да работят по-добре. Затова тези форуми ще, допъл... ще се допълват един друг, за да очертая точно мястото на всеки един участник в веригата на... в единния пазар. Искам да приветствам и работата свършена от господин Де Йонг, на когото искам специално да благодаря, който даде съществен принос и позволи да осъзнаем значението на този отрасъл, на този сектор. По най-деликатните въпроси, тук само ви очертах рамката, в която ще подходим към проблемите, искам накрая да очертая самите проблеми. На първо място, нелоялната търговска практика. Това може би е най-деликатният проблем – резултатите от консултациите, които сме описали в Зелената книга, добре осветляват нелоялната търговска практика. Очевидно е, че никой не оспорва, че такава практика съществува и, и че тя сериозно вреди. Нито търговците на дребно, нито доставчиците. Е, има много повече полемики и дискусии по отношение доколко често се среща подобна нелоялна практика и какви са последиците от нея. Има различен анализ е, на формите на борба срещу нея. За доставчиците и почти всички търговци на древно, най-полезни са доброволните инициативи, които предприемаме и обмена на добра практика но много доставчици и по-специално в областта на селското стопанство, селскостопанските производители, малките и средни предприятия искат и допълнителни инициативи и създаването на независим орган. Как, такива органи функционират прекрасно в редица страни и е, отговарят за прилагането на е, добро поведение, на коректност и приемат конфиденциални жалби. Аз лично е, съм дълбоко заинтересуван от оценката на тези независими органи, там където съществуват, защото искрено искам да ви кажа, това е една прекрасна идея, която трябва да се разпространи. Убеден съм, че доброволните инициативи е, могат да играят важна роля. Установихме, че редица предприятия са се ангажирали с подобни инициативи, инвестират значителни ресурси, за да функционират добре и това е прекрасно. Но съществуват и други проблеми и мисля, че участниците в тази инициатива, а, а, за да имат престиж, трябва да са от различни сектори, да обхващат критична, минимум критична маса оператори от всички страни и да представляват всички звена на веригата за снабдяване. Нещо, което все още не е станало. Така че трябва да се положат още усилия, за да може всички участници в инициативата да са представителни за целият отрасъл производство, преработвателна промишленост и потреб... дистрибуция и потребление обезпокояваме факта, че селските стопани, които със своя труд допринасят до голяма степен за потреблението, не изпитват голямо доверие по отношение на тази инициатива и ми се ще ние, ние и вие бързичко да създадем условията за увеличаване на доверието сред тях защото сред тях тази инициатива не се ползва с особено престиж и особено доверие и те не могат да намерят мястото си в нея. И накрая, за да бъде ефикасна инициативата, тя трябва да се превърне в конкретна реалност във всяка една държава и да допълва националните доброволни е, инициативи и платформи и да създаде такива там, където не съществуват за да се създаде една истинска европейска рамка. А, нека да бъдем ясни, усилията за борба с нелоялната търговска практика няма да свършат с, с изграждането на необходимия престиж, престиж на доброволната инициатива. Трябва да водим постоянна битка а, срещу нелоялната практика и една от възможните реакции е инициативата, но нещата не спират до там, поне за мен. Всички заинтересовани страни, участващи в инициативата, комисиите, държавите членки, трябва да свършат още много работа, за да подсилят инициативата, да гарантират спазването на правилата, разчитайки на независимите органи, които бяха създадени в някои държави и които имат необходимите правомощия. Тук не става въпрос а, да видим дали а, а, правилното решение саморегулирането или законодателството. От а, мястото, на което се намирам, моето желание е това да работи. А, искам, а, смятам, че един договор е по-добре от принудата, но а, доброволен договор, но няма да чакам новия парламент и новата комисия да видя дали е, този договор, тази договореност е, функционира, дали обединява достатъчен брой участници или не. Така или че ще настъпи момента, в който трябва да видим как, е, какви са заключенията и ще трябва да извлечем полуки и да направим препоръки, за да знаем дали договорния път, доброволната инициатива функционира, нещо на което се надявам или не дава резултат. За да отговорим на този въпрос, започнахме е, анализ, е, за да направим оценка на въздействието, възоснова на която тази година ще решим кой е най-добрия начин на действие. Така или иначе, още не сме в края на пътя. Това, това е нашата нагласа за момента. Е, ще трябва да ви напусна след това слово, но директора на моя кабинет, който е тук в залата, да, ето го там. И неговия екип работят пряко по въпроса и са на ваше разположение, за да отговорят на вашите въпроси от името на комисията. Благодаря ви много за вниманието. Um, Благодаря ви, господин Барние за това, че се срещнахте с нас. Ние знаем за вашата водеща роля в Европейската комисия и вашето желание да ни подкрепяте в нашия стремеж да постигаме напредък. Това е наистина един добър пример за това как Европейския парламент и комисията могат да работят добре заедно. И преди да дам думата на нашите експерти, искам да кажа, че вие вече сте чули много пъти как господин Денис Де казваше какви са основните за него моменти. Сега ще му дам думата още веднъж да спра на тях. Благодаря, Малкам. Ще започна с едно признание. Като дете аз създадох един виртуален магазин на хартия, не на компютър, тогава нямаше компютър. И много ми харесваше идеята да бъда собственик на магазина, да знам колко продукти, колко стоки трябва да купя, какво случва с цените. И целият този процес за мен беше изключително интересен. И бях много наясно с това какво се случва около мен, защото знаех, че ако хората не харесваха продукта, те не го купуваха. Съответно, това водеше до загуби. Така че за мен беше абсолютно ясно, че трябва да се отчитат интересите на потребителя, трябва да се отчитат интересите на обществото като цяло. Uh, as... И за това с голям интерес посрещнах доклада на нашата колега госпожа Кораца Билта. От економическа гледна точка търговията на дребно е изключително важна. Ние знаем всичките статистически данни, знаем какъв е приноса на търговията за дребно, за брутния вътрешен продукт, за борбата срещу безработица. Освен това, търговията на дребно има огромно въздействие върху обществото. И Независимо от това, че поради цялата компютеризация хората все по-рядко се виждат лично, обаче магазините остават едно такова място, където хората отиват и се виждат с други хора и взаимодействат с други хора, така че това има своята социална, и културна стойност. И особено нараства ценността на малки магазин на независимия търговец на древно, който много често поема огромни рискове, особено във времена на криза. И независимо от това, води мащабни битки, обаче това са едни малки магазини, които са много важни за малкото село или за квартала, в който този магазин може да бъде единствения пункт за продажби на древно. И се радвам на това, което Европейската комисия заложи в своя план за действие. Смятам, че инициативата на комисията е блестяща и мой доклад като цяло подкрепя идеите на този план за действие в областта на търговията на Дребно. Мисля се, че ние в комисията по вътрешен пазар и защита на потребители трябва да допълним с някои неща плана за действие, защото много търговци на дребно ми казват, че този план за действие не отчита времената на криза, която е много тежка за малките независими магазини. Трябва да отчетем това съображение. Трябва да отчетем тенденциите. Трябва да отчетем това, че много магазини се затварят. Това е един аспект, който трябва да добавим. Освен това, трябва да обърнем повече внимание в плана за действие на отделните търговци на древно и как те оперират на пазара, каква е тяхната роля, как, например, да съживим центровете на градовете чрез откриване и запазване на традиционните магазини, не магазините онлайн – да, много често чуваме призиви да не се изпада в протекционизъм. Да, това разбира се е важно, но трябва също да признаем обществената ценност на магазините, особено за местните общности. Затова трябва да помислим как да спаси малките магазини. И ще бъда много кратък, но искам да се спра на още на един важен аспект и това са нелоялните търговски практики. Ние виждаме една практически постоянна битка между таковците на дребно и доставчиците и производителите от друга страна. Съгласен съм до голяма степен с това, което каза и комисар Барние, а именно, че е по-добре да се работи възоснова на общо разбирателство и едва след това вече да се формулират законовите разпоредби. Аз в моят доклад казвам, че няма нужда да се приема на законодателство като цяло. Аз по принцип не съм привърженик на непрекъснато коване на закони на европейско ниво, но смятам, че има две слаби места в инициативата. Смятам, че трябва да има по-широк кръг от участници заинтересовани страни. По този начин ще има повече подкрепа за инициативата и ще има повече баланс при представянето на заинтересованите страни. И другата важна страна е прилагането на законодателството. В Нидерландия в момента ситуацията е направо кризисна, защото редица големи вериги супермаркети са започнали ценова война. И е, някои дори много харесват това, но всичко това става за сметка на малките магазини. И няколко големи вериги супермаркети казаха на свои доставчици, ние няма да плащаме цената на нашето участие на ценовата война. Вие сте онези, които ще платите цената. Нищо, че вече сме сключили договори с вас при определени цени. Вие трябва да ни направите отстъпки, за да може да си компенсираме загубите поради драматичното сваляне на цените в тази ценова война. Това е абсолютно еднозначно нелоялна търговска практика но това е нещо, което се случва и в момента дори правителството на Нидерландия се опитва да се намеси и да поеме ролята на посредник между супермаркетите и доставчиците. Защото наистина тази ситуация не е приемлива. Затова аз мисля, че трябва да добавим а, това и има предложение от колегите в тази посока, трябва да формулираме предупреждения в същия този дух, който говореше комисар Барния, че е необходимо да има механизми за прилагане, ако доброволните инициативи се окажат неефикасни. Благодаря. Good. Uh, well, thank you very much, uh, indeed. Благодаря ви. И ние мисля, че вие достатъчно ясно представихте основните идеи във вашия доклад, по който ще гласуваме към края на годината. И така вече доброто начало е факт. Продължаваме с нашите експерти от първата част. Първо, темата ни е премахването на пречките. Искам само да кажа, че тази кръгла маса е посветена до голяма степен на условията за това търговията на древно да работи по-добре за всички заинтересовани страни, за всички участници. Ние, ние не говорим за ново законодателство, за това как да подпомогнем сектора да работи по-добре и за това се допитваме до експертите да ни кажат какво да направим в тази насока. Имаме трима участници, които ще представят различни гледни точки. С удоволствие приветствам господин Бедия който е генерален секретар на групата Карфура, много важен търговец на дребно. И господин Бедие далеч не за първ път се среща с нашата парламентарна комисия. Следва госпожа Гонила Алмарен, която е председател на Сдружението ЕАПМЕ. Това е Сдружение на представителите на малки и средни предприятия, които действат като доставчици. И накрая ще слушаме. И мисля, че за първ път сред нас е господин Гжегош Войчик, който е бил е, главен изпълнителен директор на дружеството Allegro в Полша. Едно дружество, което основно се занимава с търговия на древно онлайн. Искаме да чуем от вас как търговията на древно онлайн се вписва в цялостното предлагане което се осигурява търговията на древно. Всеки от вас разполага с максимум 10 минути. И ако някой се увлече, ще му сигнализирам за това. И след това ще имаме възможност за въпроси и отговори. Заповядайте, господин Бетия, вие сте пръв. Much, Благодаря, господин председател. Позволете преди всичко от името на Великата Карфур да приветстваме инициативата да се организира тази кръгла маса, която за моето предприятие и нашия отрасъл е изключително важна и дава възможност да заявим нашите проблеми на равнище Европейски съюз. Ще, бъда, ще кажа няколко думи за Карфур е, е, фирма, която вероятно познавате добре. Карфур е групировка, която е имплантирана на много места, места в най-различни формати. Имаме хипермаркети и малки квартални магазинчета, кеш кери магазини, електронни доставки и е, сме, присъстваме в различни места, като се адаптираме към местните клиенти. За нас основният пазар е Европа. 40% от стокооборота осъществяваме във Франция, две трети в Европа. Извън Франция присъстваме Белгия, Испания, Италия, Румъния, и Полша. Е, франшиз в Греция. И имаме франчайзинг в Гърция. Искаме да наблегнем тук предимно на заетостта. Господин е спомена това. Карфур има 360 хиляди сътрудници, над 200 хиляди в Европа, във Франция 110 хиляди и мисля, че сме най-големия част работодател на националната ни територия. Обедени сме, че бъдещето на нашата дейност преминава през увеличаване на заетостта. Чрез интернет конкуренцията се засилва все повече. Ние ще запазим нашата дейност и магазини само ако те предлагат нови услуги, имат възможност да предоставят на клиенти и заетост. Ние назначаваме все повече нови работници, осъществяваме преквалификация, подобряваме услугите си. Това е жизненно важно за нас. Основното е да създадем една рамка, в която да се обогатява заетостта защото в противен случай, както се е ставало в миналото, може да се стигне до производствен стрес. Много политици имаха рефлекса да а, ни посочат а, за пример, да покажат, да настоява да допринесем за, допринесем за увеличаване на покупателната способност, но много често сме се изправили пред производствен риск, стрес и сме се подчинявани на логиката на все по-низки цени защото от една страна се иска все по да, да даваме по-заплати, по-големи заплати и да намаляваме цените и в един момент а, а, за нас става почти невъзможно. Това са най-сериозните е, проблеми. Кои са препятствията, които могат да попречат на развитие на търговията в европейски мащаб. Искам да подчертая важната работа, която бе свършена в последните години за подобряване на вътрешния пазар. Това е една постоянна битка, която промени нещата и която ни позволява да си вършим работата в различни европейски страни, без да срещаме големи трудности. Въпреки това обаче остават някои теми, някои от които ще продължават да съществуват в перспектива и върху които искам да се спра. Накратко, на основните са три. Приходите, регламентирането на, приход... на продуктите, данъчното облагане и регулирането на търговията три теми, по които често срещаме препятствия. По отношение на продуктите, има области, в които е добре да се задълбочи дискусията. Една стара тома, тема, ограниченията, териториалните ограничения, проблем, който все още не е решен. Много често пред други големи доставчици на международно равнище сме изправени пред ограничения и има редица технически регламентации за хранителните и другите продукти, които не са хармонизирани. Знаем, че това е дълга битка. Появяват се нови нормативни актове, като РИЧ, например, които създават нови изисквания за хармонизация и е, трябва ефикасно да е, отговаряме на тези изисквания. Други е, проблеми са изискванията във връзка с етикетирането. За нас е важно Европейския съюз да подаде ясен сигнал в това отношение. Има две актуални теми, примерно етикетирането на местните продукти. Трябва Европа бързо да вземе решение. Нашата препоръка е е всички състав, е, съставки над 50% от месен происход, е, например лазания, стелешко месо, да, е, на всички тях да се оказва происхода. Същото въжи за нехранителни продукти. Там имаме задължение да и, системно да идентифицираме. Брюксел иска да се хармонизира на европейско равнище оказването е, на происхода. Тоест да се посочва произведено в Германия, произведено в Франция по един и същи начин. Това трябва е, по, на, на, на доброволна основа вече се прави. Е, друг проблем. Групови, действията на груп, груповите действия. Това е едно от постиженията на потребителите, но обжалванията се, се извършват по различен начин в различните държави. Тук трябва също да има някакво уеднаквяване. По отношение на данъчното облагане. От една страна се, сме изправени пред различни условия в различните страни. Един известен пример. В Испания съществува такса за магазините само от един размер нагоре. И в крайна сметка тази такса е много по-висока за чуждите е, магазини, отколкото за националните. Ние плащаме 40% от таксата, а имаме много по-слабо присъствие. Ето пример за национално законодателство, което пречи на е, европейското ни е, разширяване. Има друг сериозен проблем – с данъчното облагане. Нелоялната конкуренция на интернет. На магазини, магазините плащат огромни данъци, плюс различни такси, поземлен данък, данък върху за регистрация и прочие, а в, ин, в интернет не се плащат много тези данъци, особено поземлената върху е, повърхността и по-висока е, по, по от е, данък, подоходния данък. Така че всички, които продават по интернет, имат много по-низки данъци, сравнени с традиционната търговия. От известно време ние станахме така наречената традиционна търговия. Друг въпрос е хармонизирането на ставките по ДДС. Много често сме го повдигали. Това трябва да бъде цел за Европейския съюз. Така че много висящи въпроси са свързани с данъчното законодателство и всеки пробив ще бъде полезен. Сега по отношение на цялото нормотворчество, уреждащо търговията – имаше едно решение за разрешение за отваряне на магазин и забраната за економически тестове, за да се получи разрешение за отваряне на магазин. Сега е важно да, се, да може да се провери, че регламентите се, се прилагат достатъчно от, от дух на отвореност в различните страни и а, за, по отношение на работното време на магазините да има възможности да се маневрира, без да, за да може да предоставим на потребителите услугите, които очакват от, от нас. А, е, сега има едно е, по-голямо търсене на по-голямо работно време, което не е съществувало по времето на нашите бащи и, и, и дядовци. И накрая искам да наблегна на значението на една балансирана рамка, особено с оглед на интернет търговията. Нашата групировка също иска да развие интернет търговията, но също времено не можем да приемем да има изключения за тази търговия и да се дава възможност за нелоялна конкуренция. Например, когато се ползва търсачка, тя се ползва безплатно е, и може да се продават продукти, без да се обяснява на потребители, че става въпрос за съвършено различна дейност. Остава ли ми още една минута, господин председател? <laughs> Не. Исках само да... Още миничко. Само да цитирам няколко идеи за динамично развитие е, проблемите за кварталната търговия и развитието на градовете, проблемите с цените, качеството цена, е, съотношението цена-качество и околната среда, но ще се върна на всички тези проблеми в дискусията, ако ми дадете пак думата. Uh, ще имаме време и по-късно. И ще има така че въпроси към вас? Има няколко въпроси, на които по-подробно ще спрем по-късно. Искам да ви кажа, че може да следите нашата дискусия по Twitter. Сега дам думата на госпожа Гонил Алмарлен, за да ни представите гледна точка на малките и средни предприятия. Благодаря ви, дами и господа, уважаеми приятели на малките и средни предприятия, уважаеми депутати в Европейския парламент Франкен. Искам да приветствам комисията Юнко за инициативата да организира тази кръгла маса на тема, която е изключително важна за микромалките и сред предприятия. Също така бих искал да благодаря, че давате възможно на нашето сдружение, което представлява над 2000 предприемачи в Европа, възможността да допринесем за вашето обсъждане. В програмата аз съм представена като представител на МСП, които действат като доставчици. Това наистина е вярно, тъй като самата аз съм притежател на микропредприятие, което действа като доставчик. Обаче нашето сдружение също така представя голям брой на малките средни предприятия, които са търговци на дребно. Те са около 30% от нашите членове. Вие ме помолихте да говоря за това как да премахнем пречките, за да осигурим свободата на движението, установяването и избора. Обаче преди да започнем този дебат, трябва да отговорим на един основополагащ въпрос, а именно какъв пазар на дребно искаме да имаме в Европейския съюз. Не смятам, че ще привлеча, като кажа, че до сега твърде малко внимание се е обръщало на европейско ниво на конкретната ситуация на малките независими търговци на древно. Освен това, много често те биват представени като нещо, което е отрицателно. И какво означава по-ефикасен пазар на древно? Какво означава това е реално? Освен економият от мащаба, нещо, което е важно за ефикасността и производителността, ясно е, че Търговията на дребно предлага повече услуги, но това не винаги са най-производителните модели услуги. Нашето сдружение от години се произнася за това да има инициативи, подобряващи функционирането на вътрешния пазар. Нашето сдружение изисква като цяло да има повече хармонизация, но това според нас не означава липса на регулация като цяло. Наистина не може да се постигне свободна конкуренция без да се гарантира това, че свободният пазар има своите коригиращи фактори и че има баланс и възможност за всички участници на пазара, големи и малки, да имат едни и същи шансове. И това е точно нещо, което се случва през последните години, защото някой призовел да бъдат отменени всички видове законодателство на национално ниво, които осигуряват равнопоставеност на всички участници. Според нас един истински вътрешен европейски пазар трябва да гарантира едно многообразие на условията за търговия на древно, при които потребителят може свободно да избира между многонационалните вериги, магазините, които предлагат стоки на значително по-низки цени, но също така да има възможности да избира малки, независими и ориентирани към услугите малки магазини. Националното законодателство трябва да гарантира равнопоставеност на всички участници и, например, трябва да се забранят продажбите под себестоиността, защото Продажбите под събестеността означават закон на джунглата и съдът на Европейския съюз нееднократно е се е произнася, че е необходимо да има такава забрана и тя да бъде запазена. Няма никакви доказателства, че законодателството, което в момента че това законодателство, което съществува в момента, не е ефикасно. Целта на подобно законодателство, забраняващо продажбите по себестойността, е да се избегне това големите продавачи на древно да имат господстваща позиция на пазара. И по този начин те карат доставчиците, които са малки и средни предприятия, да намаляват цените си, да приемат по-дългите срокове за плащане или да приемат кредити от доставчика. Друг изключително важен момент са нормите за градоустройство и териториално устройство. Малките магазини са изключително важни за местните общности, особено в порядко населените райони. Ние знаем, че там не се откриват супермаркети особено когато става дума за селата. Ние смятаме, че европейската политика трябва да спазва принципите за субсидиарност и пропорционалност. Не трябва да се забравя, че търговият на древно е нещо, което е местно по своя характер. Не трябва да се надценява значението на трансгранична търговия. Това не е нещо, което е типично за търговията на дребно. Разбира се, трябва да се отчитат и други важни съображения, околната среда, условията в градските региони, устойчивостта на селищата в селските отдалечени региони, възможността за мобилност и друга. Важно е да се гарантира равнопоставеност и разнообразието на това, което се предлага от сектора на търговия на древно. Важно е да се проче въздействието на големите центрове за продажби на древно в по-малките общности. Някои проблеми трябва да бъдат решавани и основно те ще се решават с отчитането на конкретната ситуация в държавите членки. Много проблеми поради тази причина трябва да се решават на нивото на държавите членки. И този конкретен подход като цел носи по-големи предимства и точно той позволява да се премахнат пречките пред развитието на търговията на дребно. Ще дам някои примери. Законодателството за това кога трябва да отварят и затварят магазините, нещо, което най-добре се решава на национално ниво. Ако това е нещо, което ще се определя на европейско ниво, може би ще има по-малко пречки пред а, трансгранична търговия за една малка част от търговците на дребно, но това няма да отговаря на спецификата и на потребностите на населението в конкретните държави членки. Къде и господа, за да могат да бъдат конкретно способни малките търговци на древно трябва да си сътрудничат. Нашето сдружение смята, че франчайза предлага много възможности за малките и средни предприятия, които работят в сектора на търговията на древно. Обаче е необходимо да създадат необходимите условия за по-дребните продавачи. Обаче, за съжаление, все повече стават вертикалните споразумения. Необходимо е да се внесат следните промени. Трябва да бъдат ограничени задълженията за недопускане на конкуренция само с периода на валидността на договора. Също така не трябва да се допуска това стойността на бизнеса да се фиксира така, каквато тя е в началото на сключването на договора или при самото сключване на договора. Също така не може да има задължение да се фиксира оборота или да се фиксира какъв обем от стоки ще бъде закупен. Освен това, има много ясни Значи, че някои франчайзингови фирми се опитват да налагат определени клаузи, като например задължението да не се конкурират у нези, които са получили франчайз в продължение на една година след като договор е изтекал и това абсолютно не е допустимо. Благодаря ви за вниманието. Uh, well, thank you very much for some. Uh, I've made a whole lot. Благодаря. Записах си изключително много неща, за които ще е, по-нататък стане дума в хода на разискванията. Със сигурност и е, Денис също ще може да черпи идеи от казаното от вас. С голямо удоволствие се обръщам към вас, е, Гжегорш Войчик, представител на Алерго Полша. Благодаря. Огромно удоволствие за мен да бъда сред вас. Ще се опитам да посоча онова, което е необходимо, за да се стимулира ръста на търговията в рамките на търговията на дребност. Няколко думи позволете да въведа в темата. Искам да ви покажа какви са основните идеи, на които ще се спра. Две са дейностите, Алегро групата на първо място, където съм прекарал доста време, и на второ място електронната камера в Полша, която бе създадена преди 6 месеца и обединява различни търговци на дребно. По този начин може да се водят разговори с специалисти по платежната дейност и технологии и останалите участващи в този сектор. Съвсем накратко. Групата Allegro е една компания, която започна със твоята дейност 1999 година в електронна среда и обхваща различни сегменти е, в това число и плащанията. Обхващаме 15 държави, 9 от които са в Европейския съюз. 6500 е, са служителите, които работят в компаниите ни. Те са европейци. Разбира се, в различните държави членки нещата се развиват по различен начин. Но важното е, че когато говорим за възможности за търговия на дребно, ние говорим не само за европейския вътрешен пазар. С електронната търговия възможностите са глобални. Може да се предлага а, работа, може да се следва а, онова, което се търси на световната сцена. 250 милиона хора са е, наши е, клиенти и много повече са активните, които обаче все още не пазаруват. Във всеки случай, по, по региони 35% е, е дела на електронната търговия това е, варира в различните части на света, но е, нашия дял не е никак малък. Все още има обаче пречки пред нас. И възможностите за развитие трябва да дойдат от някъде. Бихме искали да се стимулира стокообмена от една страна, но от друга страна да се активизират и услугите, защото услугите също се предлагат, ние не търгуваме само с продукти. И в този сегмент е, нещата се развиват, може би, по-добре. За да предприемем по-конкретни неща, трябва да се спрем на уменията в този нов свят – трябва да установим кои са значимите умения, за да може да се гарантира развитие. Да се премахнат бариерите съответно по пътя на уменията. На първо място това е, е дигитална оферта. Какво искаме да оферираме пред потребителя и съответно какво предлагаме на а, стопанските оператори. Опита също е изключително важен на а, клиентите, но изключително важно е да се изгради цялата система, трябва да има платежна система, логистика и трябва да има умения в електронна търговия. В противен случай няма как да се стигне до клиента. Бих казал, че ако искаме сегмента да се развива и да е лоялен, тук трябва да разгледаме факта, че всяка една компания, всяка една търговска фирма трябва да се занимава и с електронна търговия. Това е важно за единния пазар, но винаги трябва да се следват интересите на местните потребители. Повярвайте ми, ние работим на различни пазари, но напълно разбираме, че нито един от бизнес моделите не може просто да бъде копиран, ако не се приспособи към а, навиците на местния купувач. Това е много важно. Когато говорим за онлайн и офлайн търговия, това е едно от съображението, което трябва да имаме предвид. Следва да подчертаем нещо важно – мобилните телефони. А, направихме проучване през е, е, миналата година, за да проверим откъде идва ръста. 3,7% идва от е, търговията, а по-големия процент идва от електронната търговия. А когато електронната търговия бе анализирана, се оказва, че 13% идва от търговия с мобилните устройства, което е изключително важно. Тук вече се получава един мост, който се хвърля между онлайн и офлайн търговията на което ставаме свидетели. И това е много важно. Много интересни случаи сме проучвали. Един от производителите на килими, например, който има много голяма търговска верига, казва, че 50% от клиентите първо в онлайн среда правят своето проучване преди да купуват стока те подобряват маржа на печалбата си, именно като залагат на този компонент. И с подхода си електронна търговия, те всъщност са могли да отбележат по-голям ръст. Но не бива да приемаме всичко за даденост трябва да се излекат нужните полуки, да се търсят възможности трябва да се е, спазва лоялността, трябва да се подходи внимателно към ценообразуването и към други аспекти от дейността. Разбира се, законодателството в областта на електронната търговия е нещо много важно. Този сектор от търговията е много тежко регулиран, според мен. Сега, за бариерите. Трябва да се премахнат е, бариерите за презграничното търгуване. Трябва да се разработи платформа, но трябва да се балансират и правата на потребителите. Искам да подчертая, че трябва да има защита на данните, но това да се е, движи от растежа в продажбите. Ключов фактор – Нека да прогледнем деталите и ще видим, че хармонизирането изключително много помага. Но дявола винаги се крие в подробностите, когато разглеждаме отделните компоненти на законодателството, в това число онова, което се занимава с почтенските услуги. А, ко когато се извършва спедиторска услуга от дадена фирма, може да се направи проверка и между другото това се случва често и се казва как вие извършвате това транспортиране, като нямате никакъв автомобилен парк. Много от случаите знаем, че може да се изпращат части от различни точки на света. Пътищата са едни и същи, може да се използва въздушен превоздвач, но тогава цената е много по-висока. Как да се разреши проблема с ДДС? Можем да преодолеем този проблем с различни способи, ако може лесно да пренасяме дружествата си през граници. Е, моля, разгледайте и въпроса свързан с плащанията. Тук трябва да има лоялност. Е, знаем, че телеоператорите е, влизат в този сектор, влизат и други участници тук, намесват се далекосъобщителните оператори и трябва да има лоялност. Сега, когато говорим за различния формат, дигитален или текстови, Знаете много добре, че в туризма можете да си запазите а, едно пътуване, можете да го направите онлайн, но винаги ви трябва и компонент свързан с хартия. Not like a paper-based format. Ние се борим за формат, в който а, искаме да се изключи участието на хартията. Е, трябва да се облегчи законодателството, особено що се отнася до а, засилване трансграничното а, развитие на търговията. Трябва да се отчитат елементите на измама, различните категории стоки, с които се търгува и отново защитата на данните. С електронната търговия, с логистиката, която работим, трябва да имаме е, решения, които няма да спират иновациите. Решенията трябва да дават възможност да се адаптират процедурите и процесите към реалния свят. Необходимо е по-голяма гъвкавост, защото така се спестяват срокове и така се гарантира по-добър подход към потребителите. Благодаря за вниманието. Good. Well, um, thank you all very much. Много ви благодаря. Ние следим какво казват хората в е, Twitter. Някои искат да знаят какви са ограниченията в трансграничната търговия. Вие ни запознахте с е, доста от тях. Описахте подхода е, защита на данните, основано на растеж. Сега въпроси и отговори. Колегите депутати, кой желая думата? Денис, Айди, Анна Мария, Хайди. Имате думата. Госпожа Хайди Руле. Uh, very... Много благодаря. Много ще ми бъде интересно да чуя от последния оратор да обясни какво означава това защита на данните, което се движи от растеж. Yeah. Um, okay, well, I think, um, Dennis... Благодаря. Зная кой сте вие, Денис, но бихте ли се представили? Денис Кредвар представям 17 от водещите дружества в Европа в областта на пазара на търговията на дребно. Благодаря за е, разискванията, за дискусията. Много интересно ми беше да изслушам, особено последното изказване за електронната търговия. Тук наистина в е, нашите разисквания обикновено не чуваме достатъчно информация това е един сегмент от пазара, който ще промени всичко, цялата картина. Никой като че ли не знае на къде вървят нещата в електронната търговия. Ключовото нещо тук е следното. Когато говорим за ам, пречки пред електронната търговия, ние обикновено говорим за пречки и пред физическата търговия, защото ние знаем, че много от нещата са сходни. Колегата от Алегро също е, се спря на бариерите за трансгранично а, осъществяване на търговията. Тези списъци с пречките на практика са много сходни. Ние знаем какви са пречките, с които нашите дружества се сблъскват и в електронната търговия. Това е голяма степен физическото пренасене на стоките, изискванията на етикиране в трансграничните сделки. Много ще бъде интересно да чуем как, как може да се развият събитията в тази насока. Sorry. Um... Моля да не бъде дълга речта ви, председателя моли. Да, ще дойда и до въпроса си. Много от тези пречки наистина се създават и ние непрекъснато правим своите предложения в различните оценки на въздействията. Теста електронна търговия. Струва ли ви се, че това е възможно за изпълнение? Председателя, благодаря. Имате думата за следващия въпрос. Благодаря. Нямам въпрос. Няколко бележки Okay, thank you. Благодаря. Ще се обеда, опитам да бъда кратък. Две неща искам да кажа. Аз съм Еврокомерс. Едното е по отношение на кръглата маса, другото бариерите за единния пазар. Първо, по отношение на темата на кръглата маса, приветстваме тази инициатива и е, темата за търговията на дребно е много важно тогава, когато се обсъждат и промени в законодателството. Бихме желали да имаме още по-амбициозна програма, имайки предвид многообразието на търговците на дребно. Някои от тях са представени и тук, но разбира се има и предприятия, малки, големи, различни бизнес модели, франчайз – различни участници, многоканален вариант на моделите, услуги и така нататък, а също така има и представители на потребителите тук. Така че ние бихме желали да помогнем Нека да помним, че в крайна сметка става въпрос на пазара на древно. Елемента пазар е много важен. На второ място, единния пазар – Искам да повторя казаното от господин комисаря, именно, че сектор е много важен по отношение броя предприятия и работни места, които създават. Това са местни работни места, те не се местят. И когато има възможност и условие едно предприятие да се развива, един търговец да се развива, като например голямото разширяване 2004 година, международните търговци всъщност създават изключително много възможност за инвестиции и създаването на стотици работни места бяха факт. Изключително важни са също така примерите, които могат да се дадат в Харватия, например, при създаването на работна ръка. Искам също така да се съгласа изказаното от е, други, включително казаното от господин Бедиер по отношение на бариерите в областта на данъчното облагане, например, идеята за по-добро хармонизиране и подчертаните аспекти от госпожа Мария Кораце Билд е, по отношение е, налагане принципите на единния пазар, взаимното признаване също е много важен аспект, на който искаме да се спрем. Благодаря. Нашата кръгла маса беше предназначена за всички. Всички да могат да принесат, така че в момента експериментираме за първ път с този опит. Заповядайте. Аз съм Лудвик Вилнике. Аз работя по ЕДИКА, един кооператив от над 2000 независими търговци на древни. Общия ни оборот е 35 милиона евро. И имам конкретен въпрос, свързан с продажби под събестойността. Ние като МСП изцяло отхвърляме идеята за забрана за продажби под себестойността. Защо? Защото антитръстовата комисия на германското правителството вече е постановила, че няма основания за подобна забрана. Освен това, когато се запознаете с съдебната практика, и теорията, ще видите, че всички юристи, економисти споделят същата гледна точка, защото економическото въздействие на такива продажби е много ниско. И още нещо, което е свързано с, с скорошно решение на Върховния съд в Германия, който посочи, че тази забрана практически не е осъществима на практика. За това ви моля да разберете това от гледна точка на економиката на конкуренцията. Тази забрана просто е абсолютно безполезна. Благодаря ви. Аз от доста време работя по този въпрос. 99-та година комисията е с предложение за, за директива за продажбите и промоциите при продажбите най-вече. И Отдавна се говори за подобна забрана на продажби под събестойността, но няма подкрепа от много държави членки и повече държави членки посочват, че това е въпрос на субсидиарност. Беше много интересно вашето изказване. Заповядайте, вие имате думата. Дамата, която вдигна ръка, заповядайте. И след това, след още два моратори, ще приключим с тази част въпросите и отговорите и ще дам по една минута или малко повече на всички наши експерти да приключим тази част от нашето обсъждане. Микрофонът на оратора не е включен. Uh, Аз съм Мириам Ван Стихле от независимата фундация в Амстердам. Аз смятам, че трябва да има определена гъвкавост при отчитане на конкретните условия. Обаче директивата за услуги практически забранява това, както и споразумет за свободна търговия вече сключени от Европейския съюз или които са предмет на преговори в момента, например споразумение с САЩ. Например, има една листовка, в която се казва, че Испания работи срещу големите центрове, търговски центрове и че не трябва да се извършват оценки на потребностите, особено за по-големите търговски вериги. Да, наистина трябва да помислим дали могат доброволните инициативи да работят, ако няма доверие. Ще помоля това да бъде поместено в Твитър. Заповядайте, ви имате думата. Thank you, Mr. Chairman. Elsa Благодаря ви. Аз представлявам групата на независимите търговци на Древно. Искам да спра накратко върху три аспекта. Първо, много съм благодарна на господин Де Йонг. Той спомена многообразието на европейския пазар и многообразието на участниците в него. Това многообразие много често се забрави от потребителите, от политиците, които смятат, че пазарът се състои само от големите вериги и изобщо не са наясно с е, реалната полза от е, по-дребните търговци на дребно и техните обединения. Много се радва че този ценен аспект тук се признава и то много ясно. Този аспект се подкрепя от доклада на господин Де Йонг, за да се гарантира това многообразие във всички държави членки. Искам да подчертая, че е необходимо да се насърчава предприемаческия менталитет, нещо, което е важно и за източноевропейските страни, където пазарите все още се развиват и са по-малко многообразни. To... И още има две неща, които за мен са важни. Това е позиция на зависимите продавачи на древно и закриването на малките магазини. Според мен е добре да отразите, господин Де Йонг, това вашия доклад. Аз съм убедена, че различни бизнес модели тук могат да се използват и те могат да решат много от проблемите. И много бих се радвала да им възможността да ви обясня различните бизнес модели. Председател, благодаря ви за тези интересни въпроси. Uh, in which case, uh, perhaps I could uh, ще започна с нашите гости-експерти. Предполагам, че ще искате да отговорите на последните въпроси. Имате някъде около една минута. Благодаря. Благодаря много на въпросите за регламентирането на отношенията с доставчиците и покупките. Съгласни сме, с идеята, че не трябва да има продажби, които да водат до загуби, което е същото като грабителските цени. Убедени сме, че трябва да Е, излезем от този затворен кръг, непрекъснато да се търси лоу-кост, най-низките цени, занижаване на цените и трябва да си вършим работата, да постигаме качество, разнообразни продукти с, чрез непрекъснати контакти с доставчиците. Имаме местни продукти, най-различни най-различни гами продукти, селско-стопански продукти, които са на високо качество, селски стопани, с които имаме договори от много отдавна. Да. И е много важно да имаме капацитет да излезем от една много тежка за нашия сектор дискусия за системно ниските цени, които бяха наложени малко от интернет. Трябва да излезем, за да създадем една качествена търговия. За нас най-важното е зачитането на договора. Той трябва да бъде добре написан и да се спазва. Вярваме много повече в договора, както каза и господин Барние, отколкото в регламентацията. Когато има добър договор и той се спазва, нещата ще върват добре и ако, няма, ако не се спазва, е, нали, имаме съд, който може да реши спора. Това е рамката, в която искаме да работим и трябва да работим. Третия въпрос. Според мен в отношенията с нашите партньори преди нас във Видигата, именно доставчиците, ще бъде опасно да смесваме всички. Защото това са най-разнообразни участници, големи мултинационал, мултинационални групировки, които имат много повече възможности и печалби от нашите, малки и средни предприятия, с които трябва да имаме специфичен диалог и е много важно да намерим точния тон. И селски стопани, обаче много рядко купуваме пряко от тях. Обикновено купуваме от промишлени предприятия. И в рамките на дискусията ни по търговията, трябва да мислим по всички тези теми. И когато говорим за план за действие, градоустройството и създаването на зони, които да смесват търговия, околна среда и други дейности, са две изключително важни теми. Благодаря ви. Това, което аз мога да кажа от моята гледна точка на предприемач, аз мисля, че е много важно за нас предприемачите, особено независимите предприемачи, да може да се отчете, че в тези особено малки предприятия няма особено натрупани експертни познания и умения, е, човек се чувства сам самичък, е, не знае точно какво говори законодателството. Не винаги е лесно човек да се познае с законодателството. И разбира се, на национално ниво трябва да се гарантира стабилност и предсказуемост на законодателството, така че то не се променя от ден за ден. Разбира се, ние искаме да се осъществява принципа мисли първо за най-малките, защото повечето от предприятията в Европа са малки и средни предприятия. Благодаря ви, следващия експерт. Благодаря ви. Бих искал да посоча една важна констатация, отнасяща се до законодателството. Нещо, което ни установихме, когато правихме допитване до различни участници в електронната търговия в светлината на новата директива за потребителите. Странното беше, че резултатът беше, че малките и средни предприятия казаха, моля, кажете ни две седмици преди да влезе в сила законодателството и директивата, какво трябва да промени в нашия вебсайт. Това дава представа за това как МСП подхождат към законодателството. Просто те нямат никакви ресурси да са в крак с законодателството. Да не говорим, че изобщо нямат капацитет да се възползват от законодателството. И когато искаме да осигурим растеж, то това означава също да помислим как се възприема законодателството от тези, които не могат да си позволят лукса да немат адвокати, които им обяснят как да прилагат законодателството, какво означава това законодателство пряко за тях. Като че ли нещата са много прости, така човек като ги погледне, обаче когато използвате дори само един критерий, един единствен критерий, за да оцените законодателството, ще видите колко сложен е живота на малките и средни предприятия. И да, хармонизацията е абсолютно необходима, но винаги трябва да се отчитат местните навици, навици на местните потребители, защото тези навици не могат да бъдат променени бързо и също така е много е важно да се избягва свръхрегулация. Аз ви дадох конкретни примери. Малките и средни предприятия просто не искат да изнасят, защото рисковете са прекалено високи. Дори и рискът от колебанията в обменния курс е много висок. Да, разбира се, в еврозоната това не е проблем, но има една голяма част от Европа, която не е еврозоната и дори обменният курс е голяма пречка пред търговията и износа. Освен това е много рискове, свързани с паричните потоци. И що се отнася до защитата на данни, също така трябва да се направи така, че субектите на данни да са наясно и да са бдителни. Но не дейте да убивате иновациите и мислете за нещата в контекста на всекидневния живот и направете така, че дефинициите във всеки един законодателен акт да са лесно разбираеми. И благодаря ви за тази възможност да споделя моите мисли. Да, много бих искал и нашите колеги от Комисията по граждански свободи да получат вашето мнение. И преминаваме сега към втората част. Ще участват следните експерти. И така, както аз вече казах, втората ни част ще се занимава с търговските решения по цялата верига на доставки, включително и осигуряването на честност и отговорност. Много се радвам първо да представя господин Родриго Говея, генерален секретар на Европейската общност на потребителските кооперативи. Това е една група, която работи в Португалия и е натрупала голям опит. И ще говорим също така за значението на закупките в търговията на древно. Ще дам думата на експерта, господин Жан Дени Девин който определен е директор на Ушън, една друга голяма френска верига за търговия на древно и последен по място, не е по значение, един активен участник в нашите дискусии е господин Пек Песонен, кой много често се среща с колегите от Комисията по селско опанство, но той за първ път, ако не се лъже, е в нашата комисия. Господин Пека Песонен е генерален секретар на Копа Кожека. Едно лоби, което представлява интересите на сълско-топанските производители в Европа. Започваме с господин Говея, който да ни представи гледна точка на кооперативите. Имате максимум 10 минути всеки един от вас благодаря, господин председател. Много ви благодаря за поканата. Няма да говоря като генерален секретар на Еврокоп, но като съпредседател на групата за управление на инициативата за веригата за доставки и ще ви представя тази инициатива, която на някой от вас е известна като доброволна инициатива. Официалното име е инициативата за веригата на доставки. Виждате това на екрана. Ще опиша съвсем накратко това какво вече сме направили, какво сме постигнали до този момент. И по-интересното е на къде сме се насочили. Първо, ние започнахме с едно обсъждане – на принципите за лоялните търговски практики. И това обсъждане включваше всички участници на веригата на хранителна доставки от селскотопанските производители до търговците на Дребно. И през ноември 2011 успяхме да постигнем съгласие по 10 принципа на лоялните практики в веригата на хранителни доставки. Имаме три общи принципа и седем по-конкретни принципа. Няма да спирам подробно върху тях, но вие може да намерите повече информация на нашия сайт и ще ви дам името на нашия сайт след малко. Разбира се, в допълнение към тези принципи беше признато, че прилагането на законодателството, включително в областта на конкуренцията, е изключително важно. Следващия слайд, моля. Заедно с тези принципи успяхме да постигнем съгласие по конкретни примери за това какво ние смятаме за лоялна и нелоялна практика в няколко конкретни сфери, включително и писани и неписани споразумения, общи условия, едностранни действия, санкции изложени в договорите и нататък. И всички организации по продължението на Великата хранителна доставки съгласиха с тези примери. Това беше приветствано от форума на високо ниво за по-добро функциониране на великата с доставки на Европейската комисия и бяхме помолени да разработим рамката за прилагането и изпълнението на тези принципи. Така че това е, което ние направихме. След това започнахме обсъждането и през януари 2013 година, тази година, успяхме да постигнем съгласи по една рамка за изпълнение на тези принципи. За съжаление, по това време все още не постигнахме съгласие на всички участници в обсъждането, особено от Копко Жека, представителя на селскостопанските представители и организацията, представляваща производителите на месо въпреки че това сдружение е член на Food and Drink Europe, така че човек би могъл да си помисли, че а, нашето постигнато съгласие с Food and Drink Europe би означало съгласие от страна на местопроизводителите. И така, това споразумение има два аспекта. Първо, превенцията как да гарантираме това, нелоялните практики да не се появяват изобщо на пазара или още по-добре как да гарантираме това, че лоялните практики са това, което се прилага от всички фирми, присъединили се към тази инициатива и подписали това споразумение. И втората част са коригиращите мерки. Какво се случва ако се окаже, че определена практика не отговаря на принципите и как да решим този проблем, как да подобрим ситуацията, как да решим споровете. Тук на екрана виждате един списък с ангажименти. Едната част е това, че дружествата се ангажират с спазване на принципите и вторият ангажимент, който трябва да поемат е, че те трябва да зачитат и процеси и процедурите. Тази дейност се наблюдаваше от групата за управление и аз имам честа да бъда съпредседател. И тук в залата се намира госпожа Росан Федера, която е съпредседател, другият съпредседател на тази група. И така, че ние сме съпредседатели на тази група, която представлява различните звена, различните брънки на веригата на доставки на хранителни продукти. И за съжаление, защото не постигна съгласие с Копа Кожека, все още селско-туманските производители не са представени, но ние продължаваме диалога с тях, поканихме ги като наблюдатели в групата по управление така че те участват в диалога, ние водим диалог с тях, така че се надявам, че в близко бъдеще ще можем да хвърлим един мост, който да ни позволи да градим едно бъдеще заедно. Следващия слайд, моля. Няма да говоря прекалено подробно, тъй като нямам време, но като цяло групата за управление работи въз основа на принципа на консенсуса. Имаме, разбира се, принцип запазващ поверителност на обсъжданията. Има случаи, когато дори използваме анонимност, когато развеждаме някакви конкретни проблеми и разбира се, задължително е да бъде нашата дейност законосъобразна. Имахме наскоро един конкретен случай. Трябваше да решим, разрешим един спор, в който нелоялната практика засягаше няколко оператори по веригата на хранителни доставки и тази група оператори подаде съвместна жалба и ако няма национална платформа за разрешаване на проблема или ако проблемът има трансгранично измерение, то тогава с подобни спорове се занимава групата по управление и работата ни е анонимна и ние се произнасяме по това какво ще бъде решението във връзка с този спор. Също така разработихме определени инструменти, които да подпомагат дружествата при прилага на тези принципи. Да имаме инструмент по самооценка, т.е. дружествата могат сами да проверят дали те отговарят на принципите и ако не, как могат да започнат да отговарят изцяло на принципите. Също така разработихме един модул за електронно обучение. Помагаме на дружествата по този начин да обучават своя персонал на английски и вече е достъпен този инструмент. Очакваме в скоро време да бъдат разработени версиите на френски и немски до няколко месеца. И ако има интерес от нашите членове или от други дружества, можем да разработим версии на други езици. Също така имаме сайт. Тук виждате на слайд е, кой е нашия на сайта на него поместваме цялата документация, всички новини, може да се регистрирате на сайта. И там също намерите списък на дружествата, които са се регистрирали и са присъединили към инициативата. Много се радвам да кажа, че в момента сме получили писма с проявен интерес от над 80 търговски дружества от цяла Европа и те представляват над 450 опериращи дружества на различни пазари. Някои от тях са малки дружества, някои са големи, мултинационални фирми. И те казаха, че в момента, в който са изцяло готови, те ще се присъединят официално към доброволната инициатива, която аз представлявам. Имаме големи е, търговци на дребно, имаме производители, имаме кооперативи, имаме малки независими производители, имаме малки и средни предприятия. И за да подчертая значението на това, искам да кажа, че тези фирми имат много хиляди бизнес партньори. Т.е. когато те започнат да прилагат тези принципи, това ще има един мултиплициращ ефект, нещо, което ще обхване много-много други дружества в Европа. И за това тези дружества, тези економически субекти, малки и средни предприятия, малки, по-големи селстопански производители, големи търговски дружества, всички ще извлекат полза от това, че се прилагат все повече тези принципи на добрата практика. Е, честно казано, е, практиката надмина нашето очакване. Виждам, че времето ми е стекло, но искам само да ви кажа накратко каква е посоката на нашите действия. Знаем, че ситуацията далеч не е идеална, иначе нямаше да сметнем, че е необходимо да почнем работа по тази инициатива, но важното е, че ние имаме нужда от време да покажем, че тази инициатива отговаря адекватно на ситуацията на пазара. И не трябва да преценяваме тази инициатива, като използваме примери от миналото, а трябва по-скоро да гледаме към бъдещето и да видим как тази инициатива ще отговори на съществуващите потребности и как тя ще работи в бъдеще. Убедени сме, че да, има проблеми, има нерешени въпроси, но ние сме убедени, че ние разполагаме с решение на тези проблеми и имаме нужда да покажем, че предлаганите от нас решения са правилни и ние се надяваме, че институциите ще ни помогнат в нашата дейност и в нашите стремежи. Благодаря ви. Well, thank you very much indeed, and I'm sorry I didn't... Много благодаря. Извинете, че не ви представих е, вашата роля и позиция. Наистина, изключително ценно е, че можете да бъде тук в качеството си като генерален е, секретар. Със сигурност е, някои от тези, които ни слушат, ще ви пишат по Twitter. А сега ще дам думата на Жан Дани Девин, със сигурност ще ни дадете много интересни идеи и ще ни запознаете с проблемите. Вие сте представител на една много важна инициатива, а пък сте сериозна верига. Merci beaucoup, monsieur le président, pour cette invitation. Много благодаря за поканата, господин председател. Тя показва ролята, която Европейският парламент играе за утвърждаването на една по-справедлива и преуспяваща снабдителска верига. Позволете с няколко думи да представя дистрибуторската френска група Ocean, която присъства в 13 страни в света, 8 от които в Европейския съюз. Основната ни дейност е развиването на хипермаркети, имаме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 Искам да засегна три основни аспекта. Първият е по начинът по който нашата група гледа на търговските отношения, особено връзките с останата част на света и малките и средни предприятия. Второ, необходимостта да се премине отвъд традиционните граници при договарянето и накрая. Защо смятаме, че нашата група Ошал не вярва в уреждането на въпроса чрез регламентиране и защо предпочитаме доброволната инициатива. За да изградим нашите търговски отношения, особено с МСП, ние, групата Ошал, разчитаме на партньорството. И това не е въпрос само на корпоративна отговорност, а и на конкурентна способност защото партньорството а, присъства на три равнища при предлагането на продукти, при услугите за партньорите ни и в един тип а, специални отношения с селските стопани. Очевидно е, че продуктите на малките и средни предприятия са сърце, в сърцевината на нашата стратегия за диференциране, за разнообразяване на продуктите. Както ви казах, имаме огромни хипермаркети, 8500 квадратни метра от една страна, където лидерите на големите мултинационални компании също предлагат своите продукти, но а, е, разработваме и предлагаме и много продукти, произведени в малки и средни предприятия. Няколко цифри, за да видите нашето значение в страни като Франция и Италия. МСП са от 30 до 60 процента от доставчиците и марките им са около, е, носят около 20% от стокооборота. Когато говорим за нашите дистрибутори, знаете, че около една трета се прави със собствени марки. В страна като Франция 75% от стокооборота идва от дистрибуторските марки, пряко свързани с МСП. Виждате особената роля, която играят малките и средни предприятия в конструирането на нашите оферти, нашето предлагане. Чрез предлагането обаче ние развиваме и допълнителни специални услуги. Например, един механизъм, който ще се прилага в Франция, Румъния, Полша и скоро и в Португалия, който ще даде възможност нашите търговски партньори да получават много парите си, щом представят фактурата и това ще бъде от ключово значение, особено за МСП, защото в сегашния момент, е, когато, е, особено сега, когато достъпа до кредити е по-труден. Така че по, по, е, ние развиваме специални връзки с селските стопани, за да увеличим конкурентоспособността. Те са наши стабилни партньори, и по този начин ние подкрепяме местните производства, животновътството, зеленчукопроизводството, и искаме навсякъде по цялата снабдителска верига да въведем справедливи, равнопоставени отношения и да преодолеем традиционните противопоставения между големите дистрибуторски фирми и малките доставчици. Защо правим това? Извън стокооборота и пазарния дял има редица други критерии, които се отразяват на пазарната а, тежест в търговските отношения. А именно, новаторството, е, съответствието между търсене и предлагане и конкурентоспособността. Ние смятаме, че несправедливата търговска практика се дължи не само на лошо изградено съотношение на силите, а, и на недостатъчна роля на МСП, защото те трябва да играят роля и да имат а, тежест в преговорите, именно благодарение на иновациите и на капацитета си, конкретно да отговорят на нуждите на местния пазар. Когато говорим за хранителни продукти, напитки, основните, основната част са местни и големите, разбира се, големите национални марки вземат важна част нашия стокооборот, но редом с тях, редом с водещите мултинационални компании, има напълно приспособени отговори и продукти, произведени от малките и средни предприятия. Важно е тези предприятия, които адаптират своите продукти, да се ползват с диференцирано отношение, различно от това към големите предприятия. Е, цитирах бързото заплащане, но мога да добавя и факта, че в нашите търговски отношения, в зависимост от размера на предприятието, предлагаме адаптирана система за договаряне, много по-олекотена за МСП, отколкото за големите компании. Освен това, предлагаме улекотени юридически договори. Знаем, че правното измерение е трудно за овладяване. Големите е, предприятия си имат юрисконсултски служби и имат предимство. И винаги, когато прекратяваме, винаги преценяваме от кога ни датират нашите отношения. Мисля, че справедливостта, равнопоставеността предполага и предпоставя диференциран подход. Третото, което иска да кажа е, е за мястото, за позицията на нашата група по отношение на търговските отношения по цялата верига. Е, като голяма дистрибуторска фирма ние осъждаме несправедливата практика по веригата – и въпреки това смятаме, че регламентирането не е правилния път на европейско равнище. И тази инициатива, за която говорим тук, е правилният начин. Защо? Първо, защото вече в много страни има закон. И всъщност един нов закон няма да донесе нищо повече. Става въпрос за при... прилагането на законите, които съществуват. Е, и основният проблем е това. А именно прилагането, спазването на е, съществуващото законодателство. Така че няма нужда от ново регламентиране и нормотворчество, защото всеки нови норми могат да, въвед, да скуват е, търговските отношения и по този начин сериозно да ощетят конкурентноспособността на, едни, на всички участници. Ние мислим, че гъвкавостта по цялата верига е съществен елемент, особено сега по време на кризата в Европейския съюз. И трябва да се адаптираме така, че всеки от участниците да извлече справедливата полза и справедливо възнаграждение за своя труд. И накрая искам да кажа, че трябва винаги да сме изключително внимателни когато политическата власт решава да въведе нови норми, нова такса или нови посредници. Неодавна във Франция през май месец имаше посредничество за определене на цената на млякото от производителите. Това посредничество доведе до повишаване на 5% на цената на изкупната цена в момента обемите мляко, което се продава, са намалели с 11%. Това пряко се отрази върху потребителите, които днес изпитват големи затруднения в кризата във Франция. Ето трите основни момента, които ме водят до заключението. Защо групата Ошан се присъедини към доброволната инициатива? и е, по, къде още изоставаме. Нашата групировка вече създаде е, една е, е подготовка за всичките си клиенти, т.е. университет търсене предлагане за е, е, всичките си клиенти, в която има модул е, покупка, етика и е отговорни вътре в групировката. Във всяка страна имаме посредник, господин МСП, който е, има пряка връзка с генералния директор на фирмата в въпросната страна и който се свързва с малките и средни предприятия по всякакви теми и е, е пряко свързан с покупните е, екипи. Убедени сме, че за да се е, че днес е, може да се направи още много, това иска време и ресурси, но кризата ни тласка в тази посока. Благодаря. Много благодаря. Много интересна е тази ваша практика, която споделихте. Много интересни полуки могат да се извлекат наистина за унези, които взимат решение на политическо ниво, медиаторите, посредниците, малки и средни предприятия. Това е изключително интересна идея. Можем да я въведем и ние. Това са много важни стъпки в хода на договарянето. Струва ми се, че беше важно да го подчертая. Е, ще, разбира се, дадем думата и за въпроси и колегите. Аз си позволих да направя като председател тези няколко а, коментара. Надявам се, че ще може да продължат а, отговорите и интересните идеи. Но преди това а, Пека Песонен от Копа Кожека. Уважаеми госпожи и господа, много уважаеми е, депутати, за мен е голямо удоволствие да бъда тук сред вас днес и особено след вторник вечерта и окончателното заключение. Е, надявам се, че ще ме виждате по-често и това е, мисля, че много добро положение. Много често ще се виждаме и с господин Пао де Кастрос, и както и с вас. Ние работим много в Копа Кожека по всички въпроси, свързани с развитието на пазарите, областта и на селското стопанство. Много сме заинтересовани за земеделските стопани. Селското стопанство трябва да бъде жизнеспособен сектор, както всички останали отрасли. И ние също си мислим, че можем да допринесем относно практиките вътрешния единен пазар. Ще можем да дадем своя принос като цяло към пазарите. Искам да подчертая, че нашата организация представлява един важен сектор, който предоставя сериозен заетост в Европа. 25 милиона са хората в рамките на Европа от 28-те държави членки, на които всъщност се предоставя работа в областта на селското стопанство. Искам освен това да подчертая и местното естество на нашата дейност в селските райони особено, Много малко са секторите в Европейския съюз, който, които могат да вземат мястото на селското стопанство, за моделието скотовътството в отдалечените планинските райони. За нас секторите на услугите и на пазара на дребно са наши партньори, за да можем да пласираме ние и нашия продукт. Нямаме никакви иллюзии относно реалността и бъдещето. Продоволствената верига трябва да работи успешно в Европа, но за това са нужни усилията на всички партньори. Много е важно да отбележим ръст и аз приветствам казаното от предишните оратори, че това е всъщност наш общ интерес. Важно е да отбележим, че всички сме съгласни, че има нелоялни практики в търговията. Как можем да стигнем до а, е, нулев толеранс към тези практики? Това е важен въпрос. Позволете малко исторически а, е, препратки да направя. Напълно зна, съзнаваме какво се осъществява по време на диалога с всички заинтересовани участници. Съдават се основните принципи в търговските взаимоотношения и колегите казват, че нашето участие е било наистина много активно от самото начало и ние се надяваме, че ще се стигне до резултати. Да, важно е да уточним какви са принципите. Съгласни сме с доброволната рамка, която се предлага за изпълнение на тези принципи. Вече няколко пъти бе казано по време на днешното заседание, че е необходимо прилагането на правилата да се осъществи. В хода на разискванията, имайки предвид опита на нашите членове, ние сме изразявали нашата загриженост относно анонимността и липсата на съответните санкции. Много важно е да се обърне внимание в нормативната уредба на тези два аспекти. Разпоредбите в доброволната рамка не са просто е, достатъчни. Мисля, че има и известна подвеждаща информация по отношение на нашата позиция. Казва се, че ние искаме една уредба, а ние не искаме да има всеобщи принципи в правните текстове. Не искаме законодателство на общностно ниво да обхваща повече от доброволните спогодби, които вече са факт в хранителната верига. Нека да е, не грешим по този въпрос. За да има функциониращи пазари, за да има свобода на търговия, за да има договори, да, трябва да има нормативна уредба, но ние вече разполагаме с нея на ниво държави членки. Ние вярваме във вътрешния пазар, бихме искали той да работи както трябва. Всички сме съгласни, че вътрешния пазар не може да функционира без законодателство. Следователно, за нас е необходимо да има смесена система законодателство и доброволен елемент – който да даде възможност да постигнем надежност в системата и да реализираме нашите цели. Е, с голямо интерес изслушахме казаното от господин Де Йонг относно доклада му и налагане изпълнението на разпоредбите. Не искаме закостеняло законодателство бихме искали операторите, земеделските стопани, кооперативите е, в е, нашия случай да имат конкретни спогодби, споразумения, за да може да бъдат защитани от нелоялните търговски практики. Това е близко до нашите сърце. Ние представляваме 38 000 кооперативи в селското стопанство, повечето от които са малки и средни. И повечето от селскостопанската дейност всъщност е свързана с, е, както е, каза и е, по-рано госпожа Алмгрен, ние имаме наистина една дейност, в която можем да се похвалим, че обхващаме наистина такива дейности, които създават работна, работни места и за етост. Това е реалността, отразена и в Зелената книга. Ам, уредба с гарантирана защита и, разбира се, гарантирано прилагане на разпоредбите може да ни доведе до успешно постигане на целите. Опитът, например, от Обединеното крал, кралство посочва, че в а, а, хранителната верига ще има успех само единствено ако има надзор и се спазват правилата на пазара на дребно когато се прави оценка, оценка на економическото въздействие на нелоялните практики, можем да кажем, че ние възложихме независимо проучване по този въпрос. Кои са основните констатации от това проучване? Първо, запитаните ясно посочват, че те са изложени на такива нелоялни практики. 94% посочиха, че поне една такава практика са преживяли. Нелоялните практики съществуват навсякъде и 44% от запитаните казват, че обикновено те се случват в след договорния период, което е неприемливо. Запитаните са заявили, че в момента практиките са много по-често срещани от по-рано повече от 50% посочва, че съществуващата уредба на национално ниво е достатъчна, за да се разреши проблема с нелоялните практики. И на последно място, проучването сочи, че на 11 милиона евро годишно са загубите в сектора заради тези практики. Както казах вече, ако не не се присъединим към доброволните е, погодби, всъщност е, не ни водят до успех. Не бяха разрешени критични проблеми миналата година. И тук, разбира се, се повдигна този въпрос в Брестския парламент и други институции. Не искаме да, из, да се откажем от всички усилия, извършена от групата, с всички участници. Не искаме да се откажем от нашите лични усилия. Една смесена система стъпва на доброволния принцип и на законодателния подход. И по този начин наистина ще можем да работим както трябва. Копа, Кожека, е, европейските кооперативи са на разположение за водене на открит диалог с всички партньори в веригата продоволствие. Това за нас е бъдещето. Твърдо сме убеден, убедени, че особено пазара на дребно ще има успех. Именно по този начин да не забравяме, че много земеделци се изхранват със своя труд, изхранват и своите семейства. Така че фамилните стопанства следва да бъдат все по-насочени към пазара на дребно. Убедени сме, че а, когато участват всички заинтересовани, ще може да се постигне успех. А, искам да поздравя а, господин Де Йонг с неговия доклад. Надявам се, че разпоредбите ще влязат в сила. Благодаря. Good. Well, thank you, uh, all three of you, I think, for some, for some... Благодаря. Много интересни бяха тези мисли, които споделихте с нас. Отново стигаме до сърцевината относно налагане, спазване на взетите решения и законодателството, което е прието. И така, Имаме сега възможност да изслушаме въпроси от депутатите и участниците. Госпожа Руле най-напред. <laughs> Uh, Ще говоря на немски. Мисля, че тази <clears throat> инициатива е много добра. Както чухме от последното изказване, е много важно и селските стопани да участват в нея. Имам обаче един по-различен въпрос. Много често говорим за кризата. Но, нека тук да... Тук говорим за търговия за, е, надребно и трябва да мислим за устойчиво развитие в по-дългосрочен план. Е, много е важно да се намали потреблението на енергия, да се намалят отпадъците, транспортните разходи, всичко това са важни въпроси, свързани с устойчивото развитие. Вие мислите ли по тези въпроси? Имате ли някакъв по-дългосрочен подход? Защото и това е в интерес на фирмите. И, и, верно, и в интерес на потребителите, и на политиците, но и на самите предприятията имат сметка да намалят енергоемкостта, отпадъците, всички тези въпроси включени ли са във вашия план? Uh, да, благодаря. Роксана, имате думата. Благодаря. Роксан Фелърс. Р... Ще говоря като съпредседател с колегата Родриго. Може би тук трябва да се привнесе един по-количествен, еле, е, е, качествен, прощавайте, елемент на всичко това, което чуваме. Да, инициативата е, оживява. На практика тя стана факт миналия понеделник. Само няколко ключови думи ще споделя пред вас. Диалог. Това е много важно в нашата работа. Не мога да ви кажа колко заседания проведохме през две години и половина, но времето, което отделихме, даде своите плодове. Изградихме доверие благодарение на вложеното време и проведения диалог. Постигнахме консенсус и компромис. Представете си, когато започнахме това съвместно пътешествие, всички гледахме в различни посоки. стояхме е, е, един към друг с гръб. Е, а сега а, е, вече нещата са по друг начин сложени. Можем да се гледаме в очите и гледаме в една посока. Искаме да постигнем този отличен резултат. Е, не е панацея, но вярваме, че всички, които се присъединихме, е, вече имаме и повече членове, между другото. Бихме желали е, да дадем възможност на тази инициатива, да можем да вървим напред. И наистина усезаемо можем да почувстваме компонентите, виждаме как посланието стига до отделните стопански единици, движението отгоре надолу, но има движение отдолу нагоре. Това е едно решение, което на практика води и до различно е, контекст на културата, в което ще действаме. Благодаря. Благодаря за вашата работа. Имате думата. Европейска брандова асоциация представлявам. Имам един въпрос който може би е обърнат към комисията, е, европейската или към вашата комисия. На едно от последните заседания на групата за управление на инициативата Веригата доставки, ние поканихме е, един ментиатор Франция. Изключително интересна беше неговата презентация разказани за стотици случаи между малки дружества с 80% успех в рамките на 3 месеца, така че въпросът ми е – има ли нещо, което Европейската комисия и вашата комисия може да предприеме, за да насърчи подобни инициативи в другите държави членки? Той ни каза, че това всъщност е уникална организация, неговата организация в Европейския съюз. Може би такива организации ще ни помогнат. Става въпрос за свободна и безплатна, проставите, медиация за разрешаване на спорове между малки и не толкова малки дружества. Благодаря ви. My name is Juan Corlan. Аз съм Хуан Корлан. Аз работя за съпредставяне и за мен ще е по-добре да говоря на испански. Моята организация представлява 4000 кооперативи и от тях 96% са МСП. Ние изцяло подкрепяме позицията на Копко Гека. И за това имаме ясна причина. В Испания започнахме подобна инициатива, обаче инициативата ни приключи с пълен провал. В страни като Англия, Полша и Португалия също така започнаха подобни инициативи и те също така се провалиха с гръм и трясък. Затова МСП и доставчиците не информират за своите дейности и групата за управление, защото те се страхуват от повторен провал. Затова се оказва, че няма никаква организация, която да е независима и която да гарантира прилагането на практика реално на тези принципи. За това в Испания не искаме да си губим повече време с подобни инициативи. Смятаме, че трябва да има законодателство на европейско ниво, което да регламентира тези въпроси, най-вече въпросите свързани с големите вериги, защото те отговарят за 40% от продажбите на хранителни продукти, докато малките доставчици не могат да се обединят и не може техния глас да бъде чут. За това е необходимо да се действа по ефикасен начин и така, че най-малките да не бъдат най-ощетените. Благодаря. Uh, uh, благодаря ви. Наистина това е много ясен случай. Благодаря ви за този конкретен пример. Мисля си, че много добре разбираме какъв е проблема. Да, заповядайте. Благодаря ви. Аз съм от Еврокомерс. За съжаление, аз си мисля, че ако трябваше да тръгна по пътя на конфронтацията, ще постъпя така, както предложи наш испански колега. Бих искал да отговоря на изявлението на господин Песонен и честно казано смятам, че е оскърбително да се казва, че никакъв напредък не е постигнат. Мисля, че имаше постигнато съгласие. 450 дружества се присъединиха към тази инициатива. Ние сме съгласни с колективните жалби, с това, което вие казахте за тях. Обаче, що се отнася до изпълнението, важно е да има механизъм за изпълнение. Ние сме съгласни, но ние не смятаме, че една европейска система ще справи с това. Като цяло ние се занимаваме с понятието спор и решаване на спорове на национално ниво. Има различни механизми, медиация, съдебно разрешаване на спорове. Съществуват механизми за справяне с подобни проблеми. Ние смятаме, че трябва да насърчаваме културата на диалога, а не на конфронтацията и смятаме, че по този начин ще постигнем по-добри резултати. Виждаме някои инициативи. Чухме от Карфур и какво се прави, обаче нещата няма да станат за секунди. Трябва да спромени поведението, когато имате 300 хиляди работещи, над 300 доставчици. Нещата не могат да станат бързо, обаче аз смятам, че вие бихте могли да покажете повече откритост и да покажете повече инициатива. Да, мисля си, че нормално, че има несъгласие. Ние видяхме как, например, на е възможно да се постигне напредък. Видяхме, че има в различни държави различни национални механизми. Да, в момента виждаме, че се допускат грешки, но смятам, че трябва да продължаваме да работим. Може би сега е добре да чуем вашата гледна точка. Да, благодаря ви. Аз представлявам Европейската комисия. Що се отнася до втората част, може би преди да премина към нея, да спра накратко на първата част. Както каза комисар Берния, ние приветстваме доброволните инициативи и ние приветстваме увеличаване на броя на онези, които подписват тази инициатива. Разбира се, ние си отбелязахме критичните бележки не за пръв път чуваме такива критични бележки, но Европейската комисия смята, че в момента трябва да се изгради доверие към системата и да се гарантира по-доброто функционирана практика. Така че е, системата, която в момента работи, не е чисто европейска европейска или не е инициатива по-скоро на Европейската комисия само. Трябва да помислим как двете системи да работят добре на европейско ниво и на национално ниво. Европейската комисия казва, че това не е свързано с само регулацията или законодателството. Говориш за една смесена система. Примерът на Франция беше посочен от Анна Гласкин. Показва, че може да съществуват такива смесени системи, които позволяват съвместно съществуване на различни системи, които работят на практика и участниците използват доброволния механизъм, а регулацията въжи само за определени случаи. Ние виждаме също така кои са пропуските при прилагането. Комисията знае за това, работи с това. Също така важен аспект на независимите органи. Обедена съм, че оценката на въздействието, която в момента изготвя комисията, не е края на пътя. Тя само ще посочи каква е сегашната ситуация и в края на годината ние отново ще обсъждаме доколко е била ефективна тази система. По първата част имаше много интересни изказвания, не мога да се спра в момента на всички тях, но ние си отбелязахме всички споменати проблеми, но може би по електронна търговия ще кажа нещо. Много хора казаха колко важна е тя за търговията на древно. Миналата година комисията излезе съобщение относно електронната търговия. Говорихме за премахването на пречките и част пречките вече са отстранени. Също работим по въпроса за доставката на колетните пратки и то не само от страна на почтите, но и от страна на фирмите, които се занимават с транспортиране и доставки. Имаме нужда от по-широк дебат за електронна търговия. Тя има огромно влияние върху сектора, върху целия сектор и това е един от въпросите, които определено искаме да продължим да обсъждаме. Освен това се постави въпроса за установяването на фирмите, включително и за търговия на древно. А също така е важно да гарантираме живи градски центрове и за това допринасят и магазините. И разбира се, това не означава, че държавите членки трябва да загърбят екологичните проблеми и други важни съображения. Обаче това, което искаме да кажем, че трябва да има обмен на най-добри практики, за да можем да установим какво се прави в държавите членки. Може би трябва да се занимаваме и с не толкова добрите практики, но трябва да знаем какво точно се случва по места. И извадих следния извод от първия част е, че това, което прави Европейската комисия, се допълва много хармонично това, което се обсъжда тук на този форум, така че имаме добри основания да продължим да работим. Uh, Благодаря ви. Сега преминавам към заключителните бележки. Отново приветствам госпожа Наркейне. Извинете, все още литовски ми не е много добър заместник министр на економиката на Литва. За нас удоволствие, че вие сте сред нас, защото, както знаем, в момента Литва е председател на съвета на Европейския съюз. Обсъждахме този въпрос с министр-председателя на Литва, т.е. председателят на Европейския съвет за 6 месеца. Много се радвам да ви дам думата, за да споделите вашите заключения. Благодаря ви. Уважаема госпожо Кораца Билт, почитаеми депутати, уважаеми участници, за мен е голямо удоволствие да участвам в тази изява. За литовското председателство на съвета е много важно да има възможност да присъства и да участва в първата кръгла маса по въпросите на търговията на Дребно и да изслуша дебата. Resolution of the 5th of July of 2011. Уважаеми участници, Бих искала сега да се възползвам от възможността, която любезно ми е предоставил в Европейския парламент, да премина народния си литовски език. Pirmoji mažmeninės priekybos Първата кръгла маса, посветена на търговията на древност, се провежда във времена, когато Европа те първо започва да се възстановява от кризата, когато политиците и другите заинтересовани страни търсят пътища за възстановяване на устойчивия растеж, който е необходим също толкова, колкото и финансовата стабилност. Секторът на търговията на Древно осигурява над 15% от всички работни места в Европейския съюз. Независимо от това, по време на кризата този сектор стана изключително уязвим. Секторът също така беше изключително неблагоприятно засегнат от кризата в Литва. През последните 4 години той изпитва от огромни затруднения и оборотът намаля с 23% през 2010 година в сравнение с 2008. Като резултат заетостта в сектора намаля значително. Осъзнавам, че други държави членки също се сблъскват с подобни проблеми. За това бих искала да дам особено висока оценка на усилият на Европейския парламент и на госпожа Кораца Бил, които преди няколко години започнаха да се занимават с, с тази сфера. Също така искам да благодаря на господин Де Йонг, който води този политически дебат. вниманието, което привлича сектора на търговията на древно, страна на вашата институция и от страна на другите заинтересовани страни, ни позволява да се надяваме, че този сектор ще продължи да генерира растеж и работни места. Този дебат днес беше от изключително високо качество и точно за това споменах че общата ни работа, общата работа на всички европейски институции е изключително важна в това отношение. Литовското председателство ще поеме инициативи за това единия пазар в Европейския съюз да бъде един от приоритетите в стратегията за растеж и работни места. Тази сутринта имахме дебата в съвета по конкурентоспособност. Говорихме много, особено за конкурентоспособността на МСП в Европа. Отправихме въпроси към министрите за това какви са конкретните мерки, които могат да се предприемат, за да се премахнат несъразмерните на обоснованите ограничения. Чухме един широк спектър от идеи и те ще бъдат заложени в доклада, който ще бъде представен на съвета по конкурентоспособност, заседанието на което ще се проведе през декември. 95 процента от фирмите в сектора на търговията на древно са малки и средни предприятия и едва 8% от тях участват в трансгранична търговия. Ние трябва да гарантираме това, че малките и средни предприятия имат всички необходими условия за да извършват трансгранична търговия и да могат да търгуват не само в своите страни, но и в други страни. И трябва да насърчаваме сътрудничеството между тях. Затова литовското председателство придава голямо значение на функционирането на единия пазар – и изпълнението на нормите и правилата на единия пазар, на по-доброто хармонизиране на законодателството и прилагането на принципа за взаимно признаване в държавите членки. Секторът на търговията на древно заслужава особено внимание. И ние ще се стремим да включим нашите съображения за този сектор в заключенията на съвета от декември и ще стремим да премахнем пречките пред свободата на установяване, свободата на движение и също така улесняването на економическата дейност ще бъде важна част в заключенията на съвета от декември. Също така искам да спомена инициативата на Европейската комисия за групата на високо ниво за конкурентоспособност на сектора на търговията на древно. Заключенията на тази група ще подпомогнат да се засили сектора на търговията на древно. Работа работата на Европейския парламент във връзка с директивата за услугите ми напомня отново да, да висока оценка на докладите на госпожа Кораца Билт и господин Де Йонг. Това е нещо, което ще допринесе също така за провеждането на дебата на декемврийското заседание на съвета. Надлежно функциониране на пазара трябва да се придружава от равнопоставено партньорство между всички заинтересовани страни. Много се зарадвах днес да чуя тук, че 450 фирми са се присъединили към доброволното споразумение по добрите търговски практики в сектора на търговията на древно. Според мен това само за пореден път доказва, че всички заинтересовани страни осъзнават, че проблемът не търпи отлагане и че те осъзнават своята отговорност. Трябва да запазим вече набраната инерция в тази насока и да се създадат възможности и други дружества да се присъединят към това споразумение. Ние политиците можем само да насърчаваме дружествата да се присъединят към доброволното споразумение. И още веднъж искам да благодаря комисията Имко за тази изява. Тази изява предложи много интересни идеи и вдъхна много оптимизъм за бъдещето на сектора на търговията на древно. Благодаря ви. Well, thank you very much indeed, Minister. And... Благодаря ви, госпожо министър. Благодаря ви също така за това, че поставихте работата ни в тази парламентарна комисия в контекста на многото досиета, които се надяваме да финализираме в сътрудничество с вас, особено що се отнася до пазарния надзор. Едно от нещата, които пропуснах да направя и добре, че бях подсетен за това, не дадо възможност на нашите експерти да изкажат своите заключения. Затова ще приканя нашите трима оратори да се изкажат и след това ще дам думата за заключителни бележки на госпожа Кораца Билд. Наистина инициативата проистича от нейния доклад. Затова нека съвсем накратко да чуем нашите гости. Господин Гове, заповядайте, имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Само бих искал да посоча едно нещо. И става дума за прилагането, защото това като че ли е проблема тук. Различните държави членки намират различни решения на този проблем и това е съвсем добре, напълно приемливо. Това, което аз видях в групата по управление и в нашите обсъждания, ние не виждаме прилагане на европейско ниво. И виждаме, че то не е съвместимо с доброволната инициатива. Мисля, че при преговорите, които водим, всички постигнахме съгласие, че най-подходящия форум за справяне или на подходящ ниво за уреждане на споровете е националното ниво. За това бих искал да призова към създаване на национални платформи и да оставим европейското измерение само за онези случаи, в които има трансграничен аспект или ако национално взето решение не може да преодолее проблема. За мен е трудно да разбера, например, когато когато испанския колега казва, в Испания намерихме решение, в Обединеното кралство намерих решение. Добре, но защо трябва да слагаме още едно европейско ниво върху едно ниво, което вече напълно е достатъчно за решаване на проблемите. Това е нещо, което ми е трудно да разбера. И вие имате думата за включителни бележки. Благодаря. Искам да добавя към току-що чутото, че Развитието в областта на търговските взаимоотношения зависи от нагласата, културата и смятам, че благодарение на инициативата нещата се задвижиха. Същевременно обаче, и това не трябва да се забравя, е необходимо време, за да може различните възможности да се вкоренят в практиката, да станат е, навик за всички действащи лица, защото сега това е една авангардна практика и не се ползва от всички. Трябва и необходимия капацитет за осъществяване, но преди всичко трябва доверие на всички участници, за да напредват по този път. Yes, and we may come for a refresh. Да, може би трябва да преминам в учение в университета Ошан. И сега вие, господин Песон, благодаря ви, господин председател. Мисля си, че ще бъде редно да отговоря на мой добър колега Кристиан. Със сигурност не искаме да провокираме никакви отрицателни емоции с нашите извания, но мога да ви кажа, като генерален секретар на Копа Кожека, че виждаме най- ясно се вижда промяната в мнението. Мисля си, че Кристиан ясно е, че когато през юни 2012 обсъждахме този въпрос, ние подкрепихме тази обща инициатива и аз препоръчах на президиума на нашата организация да се присъединим към тази инициатива. Обаче това не беше одобрено. Да, за съжаление, така случи. Тоест, аз като генерален секретар се провалих в това. И аз спасих процеса, като предложих да си дадем 6-месечен срок т.е. ние просто решихме да изчакаме малко. И на заседанието на президиум през декември видях, че имаше президиума практически пълен обрат. Почти всички подкрепиха идеята за присъединяване към инициативата. Така че изводът е, че времето, което беше дадено и заключенията, които направихме през юни 2012 година, Кристиан, вие знаете за това, просто показаха, че двата проблема остават. Анонимността и санкциите остават двата нерешени проблема. Много ясно ми беше казано, господин генерален секретар, това са двата аспекта, с които не можем да съгласим. Много ясно казаха това моите председатели, президиума на нашата организация. Обаче ние искаме тази система да работи, но не и по толкова негъвкав начин. Но просто дайте ми някакъв претекст, който да ми позволи да представя альтернатива. Обаче никакви други варианти не се предлагат. И, Кристиан, ви знаете за това. Ние искаме да имаме един многообразен пазар, една пълна с многообразие, жизнеспособна верига за хранителни доставки. Това е нашата цел. Обаче все още нямаме резултати на лице. Трябва те първа да започнем да работим сериозно по това и затова съм тук. И аз говорих и с вас, господин председател, с вашите колеги, говорих с моите колеги, говорих с други заинтересовани страни. Нищо лично, но просто ние виждаме, че няма резултати, които да са на лице резултати, които искахме да бъдат постигнати. Мисля си, че сме в един процес и се движим в правилната посока. За нас също така това е един нов опит. И дам думата сега на вас, Анна Мария, преди да приключим. И много ви благодаря. Благодаря. Много благодаря на всички. Напълно съм удовлетворена, защото наистина точно това очакваме. Един оживат дебат по същество с е, всички, е, които отстояват е, и опита на самите оператори. Тук съжалявам, че наистина нямаме достатъчно пространство, но ние много внимателно ви слушахме. Очакваме следващ етап. Знае, че имаме много малко време, не можем да отговорим на всичко, но нека да кажа нещо по отношение на лоялността, честността. Ние имаме общ ангажимент заедно с комисията, е, председателството, е, държавите членки. Трябва да предложим решение, което ще ни доведе до резултати. И независимо кой какво мисли за платформата, в крайна сметка важно е, че се е, признава. Това е едно огромно усилие. Тук са двама от водещите лидери на големите е, супермаркети в Европа, заедно с ръководителите на много организации. Роксана Одего, разбира се, не бива, Родриго не бива да е, пропускаме. Тук дискутираме открито в публичен дебат в един институционален форум. Както каза и господин Барниер, Барниер това е един изключително важен форум и а, е част от намирането на решение. Горещо ви моля да продължим съвместно да търсим отговора. Да, въпроса с анонимността и санкциите са изключително важни за вашите членове. Зная, противен случай се рискува да се загуби стопанската дейност. Ако си загубя един супермаркет, няма как да се изпълня обема. Знаем много добре как се чувстват всички. Нека да не говорим за малките и големите магазини, вегариги. Нека да не демонизираме големите. Нека да не говорим само за малките. Просто нека да говорим за всички нас. Вече сме отвъд принципите. Вече сме на етап мерки за изпълнение. И ето, виждате, ставаме свидетели. Случват се неща не само в Брюксел, но в реалния живот в държавите членки се случват различни процеси. Виждаме началото. От Брюксел е, се отправя сигнал. В крайна сметка се стига до веригите, до купувачите – защо не може да участва друг голям, представител на голяма верига, защото тя в момента е, дискутира с една друга група мерките. Ето виждате ли, това се случва сега по-рано. Нямаше как да се случва. А пък е, по-рано сме ставали свидетели на случаи, когато се отрича съществуването на очевиден проблем а, когато има проблем, трябва да се предприемат мерки. Мисля, че всички трябва да осъзнаваме това. Разбира се, ние имаме различни становища. Затова а, дискутираме. Не просто а, транспонираме една система, системата или модела, който съществува в Обединеното кралство. Просто имаме един модел, в който има елементи от различни системи комисията с зелената книга в хода на консултации се допитва до всички вас. Необходимо е да има структура за управление, структура за наблюдение и когато се срещнем следващия път тук или в, на някакъв друг форум, е, има различни места, където може да се докладва напредъка, може да се сподели неуспеха, ако нещо се случи, може да се каже да, отстояваме въпроса свързан с анонимността, с е, санкциите. А ние се ангажираме с е, това, което казваме. Ето вижте и вие, госпожо министър, сте с нас е, тук. Благодаря ви горещо. Останахте целия след обед. Бихме искали да предоставим тази възможност за всички вас, да видим дали работи инициативата или не. Време има ли? Няма време, защото политическия натиск е много силен. Трябва да се действа. Трябва да се внесе лоялност, почтенност в веригата. Отнема време промяната на организационната култура. Същевременно времето може да теи клопка за някой, който може и да фалира. Не бива да допускаме това. Ние ще бъдем тук, ние ще внимаваме. Наистина не исках толкова, господин председател, пространно да говоря. Сега позволете няколко отговора да дам колегата Руле, относно устойчивостта. Нямахме възможност да проведеме една дискусия по въпроса за устойчивостта, но въпросът е много важен. Знаете, че веригата продоволствената е любимата ми тема, но съществуват платформи, където доброволните инициативи, предприяти от а, е, а, е, операторите, водят до много положителни резултати. Енергийна ефективност, Например, е един от резултата. CO2 uh, emission, sorry. Намаляването на въглеродните емисии е също е една друга инициатива, която мога да посоча. Надявам се, че преводачите ще ще имат търпение и ще ме остава да продължа. И така, достъпа а, на потребителите, които живеят в градовете, в центровете на големите, на големите градове. Това е една друга тема, която отново е близка до сърцата ни. Най-добрият начин да защитаваме по-малките е да им дадем шанс да се конкурират а не чрез протекционизъм да ги защитаваме. Пазарите следва да се отворят. Виждам, че е, вие кимате с глава, значи сте съгласни. Повече подкрепа, а не протекционизъм. Това е решение, което може да се предложи в хода на кризата. Отговорях и за директивата за услугите и за изпълнението й. Да, ние видяхме, че парламента тогава гласува. Ние Имаме и ясна позиция. Е, важен е принципа на субдиарност, градското планиране, разбира се, отговорност на местните власти. Но економическите потребности са такива, че не бива да забравяме общия интерес. Понякога се затварят пазарите а, е, за дружества от други държави членки. Има дискриминаторен елемент – но по този начин не може да се лансира развитието на устойчивост, нито може да се защитава околната среда. И за това се обръщаме към държавите членки да изпълняват директивата за услугите, тогава когато става въпрос за достъп до пазарите и за равнопоставеност за компании от други държави членки. Господин председателю, с голяма радост се надявам, че ще продължим да работим съвместно с всички. Това е добър начин нашата комисия да работи с операторите на вътрешния пазар, а не само да говорим помежду си. Много горещо благодаря на всички, които дойдоха днес. Благодаря и на, за участието ви в Twitter. Благодаря, че ни слушахте в интернет. Благодаря. Well, um, I'd like to... Благодаря на всички, които бяхте с нас. Благодаря на тези, които са ни гледали в интернет. Благодаря за вашето участие също така. Сигурно сте съгласни, че всъщност информацията в Twitter добави още по е, за повишаването на интереса. Предизвика наистина интерес. Много се радвам, че станахме свидетели и на това. Благодаря. Не, не зная дали мога да ги нарека екипа Twitter, но благодаря за това, че ни дадахте възможност, Ерика и екипа ни от прес-групата. Благодаря, че предложихте такава възможност. Съгласна, съгласен съм с а, Анна Мария. Това беше наистина един пробив в нашата инициатива, организирането на кръгла маса, за да дискутираме един компонент от вътрешния пазар, много важен за потребителите. Е, следващия път е, наистина ще поканим още повече потребители Наистина, виждам, че въпросите са винаги много важни за потребителите, но ще бъде интересно да чуем и техния отклик. Те ще очакват информация, ще очакват отговори. Ще очакваме да чуем от тях какво те искат да пазаруват, по какъв начин биха искали да пазаруват. Благодаря на екипите, защото наистина изключително интересни е, бяха, ваш, бяха всички компоненти на вашия принос. Благодаря на ораторите, благодаря за е, идеите, които предложихте. Вие също така, също така, знаете за резолюцията на парламента по отношение на е, дигиталния пазар – нещо изключително важно. Предложи се и ще се предложи на срещата на върха по економическите въпроси следващия месец. Това ще бъде част от дневния ред. Както виждате, нещата се движат. Много се радвам, че това е така. В заключение – Надявам се, че ще поддържате и в бъдеще е, връзка с нас. Разполагате с копия от нашия документ, ако нямате вече този документ. Разбира се, ако желаете да се включите в е, нашия мейлинг лист, също така сте добре дошли и ще получавате своевременно информация. Така че нека да се грижим за а, е, пазара на дребно в интерес на економиката, на единия пазар на потребителите. А, е, приключвам. Както виждате, е, много се радвам, че днес беше и представител е, на селското стопанство и съответно много важна група там. Благодаря. Специална благодарност. Е, благодаря и преводачите, казва председателя. Благодаря, че ни предоставихте и малко допълнително време, за да завършим разискванията с интерес и очаквам следващи срещи.